Искам да направя два коментара във връзка с приложения подход. Председателят, господин Тавариш, моля ви да проявите разбиране. Много превишихме времето, затова не мога да приема повече изказвания, мога да приема само процедурни бележки. Затова моля проявете разбиране към това, че сега ще закрия тази част Преминаваме към следващата точка. Призовки издадени в Съединените щати и нормативната уредба на Европейския съюз в областта на защитата на данните. Давам думата на госпожа председателя на съвета. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми членове на Европейския парламент. Парламентът като орган, представляващ европейските граждани, отблизо следи процедурите прилагани от американските власти за събиране на данни от медийни и комуникационни компании с оглед на защита на националната сигурност. Безспорно съветът споделя загрижеността на парламента. Не разполагаме обаче с никаква информация, която да ни навежда на заключението, че действията предприяти от правораздавателните органи в Съединените щати са в нарушение на правилата на Европейския съюз за защита на данните. Главният прокурор на Съединените щати публично заяви, че в Съединените щати се води досъдебно производство – рамките на това досъдебно производство Американски съд е издал заповед, с която постановява предоставянето на данни за работа. Съветът не може да коментира методите прилагани от американските съдебни власти за вземането на решения, нито пък може да подложи на съмнение основанията за подобни процедури. В Съединените щати Американският съд разреши на Twitter да информира своите потребители за издадената съдебна заповед. Ясно е, че когато има твърдение за извършено наказуемо деяние, съдебните власти трябва да предприемат действия, за да получат необходимата информация. Процедурите, които се прилагат в Съединените щати за целта са по-различни. В Съединените щати съдът разполага с по-широки правомощия за изискване на информация, отколкото съдът в рамките на наказателното производство в Европа. Това се дължи на особеностите на американското законодателство и на хода на неговото досегашно развитие съветът не може да направи коментари по този въпрос. В Европейския съюз защитата на данните спада към прерогативите на компетентните национални органи. Тези органи се, трябва да се погрижат за спазването на изискванията за защита на данните. Компетентността на съда не подлежи на политическа оценка. В по-общ контекст съветът не разполага с информация за индивидуални съдебни заповеди, издавани в Съединените щати. В миналото американските власти са се опитвали да получат данни, свързани с европейски граждани, които се съхраняват на европейската територия, а Съюзът от своя страна е изключвал международни споразумения с Съединените щати относно предаването и обработката на подобни данни. Един пример за това е споразумението за резервационните данни на пътниците от 2007 година. Друг пример за подобно споразумение за обмен на данни е изключено в рамките на програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Това споразумение бе одобрено от парламента през юли 2010 година. В заключение бих искала да подчертая, че случаят с Туитър напълно се отличава от двете гореупоменати споразумения за резервационните данни на пътниците и проследяемостта на финансирането на тероризма. Тези две споразумения визират систематичния обмен на данни в рамките на определени политики за правоприлагане и за борба с тероризма, докато случаят с Туитър засяга конкретно наказателно производство. И мисля, че трябва да признаем тези процедури. Нямаме основания за противното. Председателят благодаря. Давам думата на госпожа комисар Рединг. Господин председател, дами и господа, в, при защитата на лични данни, трансферирани в трети страни, е една много сложно, сложна процедура от юридическа и законна гледна точка. Закрилата на личните данни е основно право на гражданите. Въпреки това обаче, дори и в, понякога и, основните права са ограничени, но тези ограничения трябва да стават е, в е, съгласно законни разпоредби и трябва да е, и да бъдат разумни и аргументирани примерно за защита на безопасността и така нататък. По силата на американския закон призовките е с призоваване на отделно лице да предостави съответна информация за себе си. За това от оценката на законността, необход, необходимостта и е, е, балансираността на искането на американските власти зависи всъщност от е, процедурите, които се прилагат в тази страна. Ние не можем да е, да се, да се месиме в дейностите на американските власти, когато те се опитват да разследват е, предполагаемо е, наказателни деяния. Е, в случая става дума за е, информация, която е. е на, е събрана, обработена и предадена от Твитър на трети е, страни. Лич, лич, личните данни, които са предоставени от е, Твитър, с се разследват от американските власти като е, наказателно разследване. В случая европейското законодателство не може да се прилага. Тук не може, да, не може да става дума и за е, съдебно сътрудничество между Европейския съюз и е, Съединените щати, тъй като а, лични данни не са били трансферирани или обработени от, друг, от друга държава членка. Това е законовото положение. Същевременното обаче това не, не означава, че трябва да бъдат намал... снижени критериите за закрила на личните данни на европейските граждани. Но Напротив, е, необходимо е да се е, уточнат и прилагат е, правилата, особено днес, когато личните данни са така на, на доста на фокус. Какво трябва да се направи? Комисията е, предлага промяна на рамката, законодателната рамка за закрила на личните данни, особено в светлината на използването на нови технологии, особено когато е, трет, е, оператори от трети страни е, разполагат с данни на европейски граждани. Същевременно трябва да да, да обсъдим и по-нататъчното договаряне на споразумението между Европейския съюз и Съединените щати в областта на съдебното и полицейското сътрудничество, като правилата се прилагат от двете страни на а, а, Атлантическия океан и аз призовавам Европейския парламент да ни помогне това, да можем да направим това. Какво какво обаче е, вършиме междувременно преди влизането в сила на този нов инструмент? Аз е, е, е, препоръчвам на операторите да имат ясни правила и да обясняват на потребителите, че е, те оперират по силата на е, европейското законодателство. Председателя, благодаря госпожо комисар и заместник председател на комисията. Сега изказвания от името на политическите групи. Господин Фос от името на НП. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря и на комисията за разясненията. Казусът, който обсъждаме, е много типичен за съвременния свят. Разбира се, трябва да уважаваме американското законодателство. Разбира се, осъзнаваме и трудностите, свързани с глобалните медии, виртуалното пространство и последиците от тези явления за наказателното производство. Трябва обаче да признаем, че в случая правоприлагащи органи си осигуряват достъп до личните данни на физически лица – Моето становище напълно съвпада с вашето, госпожо комисар, а именно трябва да уреждаме подобни случаи, като изменим настоящото законодателство в областта на защитата на данните. Трябва да използваме казуси като настоящия за повод за ново уреждане на споразумението между Европейския съюз и Съединените щати в областта на защитата и обмена на данни. Съвременният свят ни показва, че е необходимо да се урежда на законова основа подобен пренос на данни между държави. Случаи като този не нарушават като цяло имиджа на обработката и обмена на данните, по-скоро ни припомнят, че трябва да продължим да работим по споразуменията за обмен на данни и че трябва да обърнем повече внимание на обмена на данни и предоставянето на информация на правоприлагащите органи. Какви са границите на тези процедури? Председателят благодаря на господин Фос, колегата Морес, за две минути и половина. Госпожо комисар, мисля, че вие доста умело избегнахте въпросите, които ви поставихме. Ясно е, публичното стояние, че Съединените щати са издали не една такава призовка. Изискали са информация от Twitter и Google във връзка с аферата Wikileaks. Жертва на тази процедура могат да станат съвсем невинни млади хора, които ползват Twitter, Google и изобщо интернет единствено от любопитство и интерес. Подобни процедури нарушават правото на европейските граждани на личен живот. Излагат ги на произвола на призовки, издадени в Съединените щати, призовки насочени към получаване на техните лични данни. Правилно споменахте, че не можем да предприемем нищо срещу законодателството на трети държави, но можем да предприемем нещо по отношение на виртуалното пространство, на закрилата на гражданите, които се движат в това пространство. Каква закрила им предлага Европейският съюз, ако правата им на личен живот могат да бъдат изличени по силата на една съдебна призовка, издадена в Съединените щати. Знам, че работите по законодателството за защита на данните. До този момент директива 9.4 наклона на черта 4.6 предоставяше добра защита, но мисля, че текстът трябва да се усъвършенства. комисията трябва да подложи на преглед законодателството в тази област. Въпросът с американските призовки се отнася не само до доставчици като Twitter. Той я засяга и националната подсъдност. Подобни въпроси са постоянен източник на загриженост за европейските граждани. Смятам, че днес вие ни дадохте само частични отговори, а ние имаме право на повече информация. Председателят, благодаря на колегата Морайш. Госпожа Интфелд за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на съвета и на комисията. С задоволство отбелязвам, че вие споделяте нашата загрежност. Никой не иска да каже, че е, Съединените щати действат извън тяхната юридикция. Не, Факт е, че просто тяхната юрисдикция чрез интернет навлиза на практика в Европейския съюз. Проблема всъщност е, че фирмите, предприятията, които са в интернет, са, са на практика в, имат седалища в Съединените щати, а повечето от потребителите са европейски. Знаеме, че на, че на времето имаше решение на съда, но то е вече устаряло. Но съда казва в случая, ако, ако, ако, из, ако, ако искате да използвате Twitter, т.е. вече не, не смятайте, че можете да имате закрила на личните данни. Това означава, че нито европейските, нито американските граждани от тук нататъка е, се ползват от закрила, защото Twitter в крайна сметка е американска фирма. Е, казахте, че след като, след като използвате Twitter, вие, вие сте се съгласили. Но какво означава това съгласие? Какво значи? Че ние, ние, се, ние съгласяваме да бъдем извън закона и се отказваме от законната закрила. За това искам да попитам какво смятат да направят комисията и съвета за осигуряване на правна закрила на европейските граждани визави американските си партньори и особено спрямо онези е, е, фирми, които са получили призовка. И същевременно е, каз, вие казвате, че не, не бива да сравняваме този случай с SWIFT. Да, така е, но същевременно благодаря ви много, госпожо Интвелт колегата Албрехт за минут. Благодаря, господин председател. Първо искам да подчертая, че това е само един от многото казуси, по които водим разисквания. То е свидетелство за различните правни традиции, за различията в правната култура от двете страни на Атлантическия океан – особено когато става дума за съдебно и полицейско сътрудничество. Потресен съм от отговора на съвета, а именно, че Twitter е дружество с седалище на територията на Съединените щати, поради което мерките прилагани спрямо него и законовото им основание не трябва да ни интересуват. Мисля, че европейските граждани ще са на друго мнение, защото все по-интензивно си сътрудничим с Съединените щати в областта на полицейското и съдебното сътрудничество. Все по-често гражданите ни се сблъскват с нормативните уредби на други държави, и то не само на други европейски държави. Все по-често има допирни точки с американското законодателство, особено в областта на личните данни. Ето защо очаквам правителствата на държавите членки, съветът да посветят внимание на този проблем и да дадат шанс на европейските граждани да гласуват доверие на тези други законови разпоредби, особено когато става дума за личните им права и свободи. Председателят, благодаря на колегата Албрехт за една минута, колегата Фандерстоп. Благодаря, благодаря, господин е, председател. Ние си имаме много прагматичен а, е, подход към закрилата на а, е, личния живот. В, Разбира се, закрилата на личния живот не трябва да взима превес над борбата срещу тероризма. Зато в крайна сметка ние жертваме своето е, своя личен живот в името на борбата срещу тероризма, но а, е, нашите лични данни трябва да бъдат а, е, защитени, особено когато става дума за нашите а, адреси и други. Нека не забравяме, че много често зад тези, които искат данни, се крият терористите. Съединените щати може би имат добри имат причини да, да искат тези данни, но ние не трябва в никакъв случай да ставаме техни заложници. Сега давам думата на господин Лопец Алгиляр. Благодаря, госпожо Рединг, благодаря ви за присъствието в този късен час и за това, че изслушахте нашите изказвания. Бих искал да ви насърча в усилията за преосмислене, предефиниране особено в светлината на съобщението на Комисията за защитата на данните. Много важно е да се синхронизират усилията, технологичната революция, новите комуникационни средства и защитата на основните човешки права, особено след влизането сила на договор от Лисабон. Защитата на правата включва право на заличаване на лични данни тогава, когато те вече не са необходими. Разбира се, с, съгласието на а, съответните граждани. Трябва да се спазва международното право. Това винаги трябва да се почертава в преговорите с трети страни, включително с Съединените щати. Посланието ни трябва да е много ясно. Директивата 176 и 147 2008 година трябва да се актуализират съгласно новите изисквания, за да може полицейското и съдебното сътрудничество с Съединените щати да се развива, зачитайки основните права и да се е, уточнят какви точно данни за европейски граждани се намират в трети държави, как тези държави третират съответните дави, как се уточняват, поправят или заличават данни, вече събрани данни за лица <clears throat> в рамките на автоматичната обработка, автоматичната обработка на данни. <clears throat> Няма да засягам тук правата на малолетните, защото там има ограничения трябва малолетните да бъдат информирани, да знаят какви са техните права, защото много случаи те не, не са наясно. И да знаят, че също имат право на защита в мрежите. Трябва при уточняването на в, в преговорите да внимавам много по тези въпроси. Благодаря. Една минута, господин Мелцер. Благодаря, господин председател. Старата поговорка хората обичат предателството, но не и предателя отново бе потвърдена. Знаем, че американският военен Менинг за това, че е предоставил информация на Wikileaks, в момента е в затвора – от друга страна обаче, Twitter е бил обект на съдебна заповед, в която се изисква предоставянето на лични данни, което според мен е неприемливо. Ще видим дали тази практика ще обхване и други подобни компании. А, това, че Американският съд не счита предоставянето на данни като име, адрес и други лични данни за посегателство върху основните права, говори за това, че защитата на данните в Съединените щати все още е в зародиша си. Благодаря ви. Преминаваме към спонтанните изказвания. president it was some time before i got the call from you through the interpreters. Драги колеги, господин комисар, ще се спра на някои от тези въпроси от гледна точка на председателя на Комисията по вътрешен пазар. Според мен тук се повдигат много важни въпроси на вътрешния пазар, както и защитата на правата на гражданите. Аз пиша доклад от името на моята комисия по този въпрос. Искам да благодаря на госпожа Рединг за Зелената книга. Мисля, че един от основните и амбициозни въпроси, които тя повдига, е в сърцевината на това, за което говорим. Тя казва, че ако аз като европейски граждани и имам данни, които са в сървър в страна извън юрисдикцията на Европейския съюз, аз трябва да имам същите права върху тези данни, както ако те са на сървър в Европейския съюз. Програмата е действително амбициозна. Надявам се, че можем да постигнем това. Разбира се, ще са необходими много преговори. Искам да кажа обаче на госпожа Интвелт, че ако предложим такива права, други страни ще поискат реципрочни права. Благодаря. Споделям легитимните тревоги на вашия парламент, що се отнася до защитата на личните данни на европейските граждани. И именно защото споделям тези притеснения, аз представих първият анализ за това как реформата на директивата от 1995 година би изглеждала за да можем да отговорим на въпросите повдигнати днес и на които европейското законодателство е, в сегашния му вид не дава отговор. Следващият елемент е свързан с това, че във връзка с американските ни партньори можем да кажем, че има положителни тенденции. Миналата седмица Белия дом обяви, по-точно на 16 март, че има намерение да работи с Конгреса, за да приеме закон за личните данни и правата. Това е много важна стъпка. Тя ще ни помогне в усилията ни да постигнем общо споразумение за защита на личните данни, по-конкретно във връзка с съдебното и полицейско сътрудничество. Надявам се, че ще можем скоро да започнем преговори в тази насока и призовавам Европейския парламент да помага в тези усилия, но също така и при реформата и разглеждането на директивата от 1995 година. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега от е, името на съвета госпожа Гьори има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми господа депутати. Благодаря много за проявеното разбираме за това, че е, по този въпрос няма как да се намесим ще трябва да се прилага действащото право. Държавите членки е, все пак е, могат да предоставят е, по-добра защита и това е свързано с заключенията, които приехме по защитата на данните. Що се отнася до този дебат, имам две важни искания. Първо, към комисията. Подчертаваме значението обществеността да бъде информирана, както и значението да има защита в интернет. Сигурна съм, че комисията, както и госпожа комисарят потвърди, ще вземе предвид искането на съвета. Съветът също така е напълно съгласен, че е необходимо да се актуализира законодателството и трябва то да вземе предвид новите развития на технологиите. Очакваме предложенията на комисията, които са обещани за юни. Унгарското председателство няма да има много време да работи по тях. Ще имаме около месец, но ще направим е възможно най-доброто. От там нататък съм сигурна, че полското председателство ще продължи със същия ангажимент. Господин председател, говорим за свободата, за защитата на данните. И тези две неща могат да вървят ръка, на ръка точно такова законодателство искаме в Европейския съюз. Благодаря, госпожо Георги. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка. Именно устния въпрос към комисията за приложението на директивата за качеството на горивата и по-конкретно нейното прилагане по отношение на битумните пясъци.